добре. Но от друга страна не искаме да бъдем част от този огромен социалистически експеримент. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. И сега давам думата на господин Еренхаузер. Господин Фераш, е, няма